е изключителен резултат за европейската индустрия. Напълно съм съгласен с вас, госпожо Сендер. Сега преминаваме към гласуването на доклада Хаутала. Предложение на юридическата комисия. Кой е за? Против? Въздържали се? Докладът се приема доклада Стефанек. Гласуване, поименно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 569 гласа за и 72 против. Докладът не е греско. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Докладът на Греско се приема. Сега преминаваме към доклада Аустревичус. Заповядайте, имате думата. Господин председател, тази сутрин бяхме сравнително малко и за това смятам, че сега трябва да приветстваме президента на Молдова. Благодарим ви за вашето посещение. Радостни сме, че присъствате днес при нас. Бенвенуто. Eh. Отново добре дошъл. Ръководители, които ни идват на гости, винаги ни радват. И така, преминаваме към гласуване на доклада за споразумение за асоцииране между Европейски съюз и Европейската общност. Член изменение 7. Устно изменение. Господин Хауит. В края на параграф 7 да се добави ще изпрати собствена мисия за наблюдаване на изборите, за наблюдаване на парламентарните избори на 30 ноември 2014. Това беше съгласувано с колегите от IPP. Има ли възражение срещу това изменение? Тогава подлагам на гласуване за, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 29. Измерение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 4. Параграф 31. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. След точка от преамбила Л, е, изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега резолюцията в пълния вид. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към препоръката на господина Стревичус. Поименно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Препоръката се приема. Преминаваме към резолюцията за мирния процес в Северна Ирландия. Има предложение, внесено от 6 групи. Думата има госпожа Пагазарото Дуа. Благодаря, господин председател. Тук се казва в преамбюла, че във всички случаи трябва да се прекрати тази политика на неправосъдие. Има ли възражение срещу това предложение? Мисля, че има повече от 40 депутати. За това подлагам на гласуване. Това съображение кой е за, против, въздържали се. Приема се. Резолюцията в пълния вид. Кой е за? Против? Въздържали се? Докладът се приема. Преминаваме към турски действия, създаващи напрежение в изключителната економическата зона на Република Кипър. Към параграф 6 поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Изменението се отхвърля. След 6 параграф, второ изменение, трето изменение. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Предлагаме в текста на трето изменение да се примахна изборяването на държавите, като се говори за целия регион вместо това. Благодаря. Има ли възражения? Не виждам. Подлагам на гласуване и изменение 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Към параграф 10 изменение 1. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Искате да проверим? Добре, ще проверим. И така. Първата част на изменение 1. Моля, гласувайте. La votazione chiusa. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Изменение номер едно, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 към точка на преамбюла. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резолюцията в пълния вид. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към хуманитарното положение в Южен Судан. Първо измерение към 12 параграф. Моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 към 20 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 2 след точка от преамбила 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 3 след точка от преамбила F. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И сега резолюцията в пълния вид. Кой е за? Против? Въздържали се? Резолюцията се приема. Край на гласуването. Сега преминаваме към обясненията на ВОД.